Дами и господа, скъпи колеги, добре дошли. Е, е, е, днес ще председателствам част от заседанието, защото нашия председател е неразположен, няма нищо сериозно, но все пак е обездвижен. Така че ние ще работим, ще работим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 аз и госпожа Дело. Твърде вероятно, твърде вероятно, ако тя не възразява. Аз съм готова, цитира председателя. И така, скъпи колеги, най-напред бих искал да направя няколко съобщения, които окончателно ще е, сложат ред в нашия дневен ред. Първо искам да е, си отбележите, че е, точка 9 идва след точка 7. Точка 2 ще бъде обсъдена след е, точка 9. Е, е, номер 7 заема място след номер 12. 20 и 21 ще бъдат обсъдени след 15. Нарочно говоря доста бавно, за да можете да си отбелязвате, ако разбира се, ако разбира се искате. Сложно е, както казва госпожа Дълбонов, все пак ще успеем. 23 номер минава след 13, 28 и 29 заемат място след 31 и накрая точка 30 ще бъде разгледана след точка 26. Е, някой възразява ли? Всички са съгласни. Благодаря. Благодаря ви. Е, значи, е, приемаме тези изменения. Най-напред бих искал да ви кажа, че господин Масталка е обездвижен сериозно поради интервенция и ще бъде заместен в нашето заседание от госпожа Малин Бьорк. Вероятно е тук и я поздравляваме и, и я и пожелаваме добре дошла. Освен това, след заседанието на 5 септември на координаторите, господин Бернар Муно е, е представил доклад по член 133 от процедурния правилник А, да, тук, тук има нещо неясно. в връзка с правилата за е, частни длъжности е, за два е, европейски комисари, които влязоха в вестникарските хроники. Напоследък, предполагам, че се сещате за кого става въпрос. Следваща точка от дневния ред ще ще разгледаме вашето съгласие е, по протокола от заседанието. Извинявайте, свиквам, свиквам. След 5 минути всичко ще бъде наред. Заседанието от 13 и 14 юни 2016 година. Има ли възражения? Не. Е, дали протокола е, съответства на казаното? Добре, в такъв случай той е, е окончателно прият. И преди да пристъпим към същината на нашата работа, от е, ваше име, скъпи колеги, е, бих е, искал да поздравя от името на вашите членове да добавя един списък към дългия списък на дънакоплаците в Англия. Господин Дюран току-що така се здоби с бебе той и неговото семейство, така че можем да го поздравим. И така, с радост на сърце, можем да пристъпим към следващата точка от дневния ред – да, господин Сайер, имате думата. Благодаря. Няма да злоупотребявам за времето ви, само за една минута. Искам да напомня на колегите, преди почти половин година, преди 5 месеца, нашата комисия реши да не участва в процедурата срещу комисията по по, по успешна процедура тук в парламента. И ние единодушно, почти с единодушие, само с двама въздържали се, решихме да поискаме председателя на парламента да нотифицира съвета за това, че ние не сме удовлетворени от процедурата миналия септември по спешната процедура по задължителното преразпределение на бежанците защото парламентът не е бил надлежно консултиран. И нашата комисия взе решение да не участва в е, трилога сам по себе си, но решихме, че е много важно да нотифицираме за това съвета. Е, това е процедура, която в случай на извънредни процедури не сме готови да приемем за бъдеще. Аз съм е, обезпокоен от това, че не виждам никакъв знак вследствие на това нотифициране. Ние изпратихме писмо до председателя Шулц, но никакво действие не последва и се надявам нашата комисия сериозно да, е, да обсъди въпроса и искам господин председателя да провери дали е, е, господин Шулц възнамерява да нотифицира съвета за безпокойствата на нашата комисия. Изобщо, какво предстои? Благодаря. Председателя, благодаря господин Сойер. Отразяваме си е, вашето изказване и е, ще, предадем, ще предадем въпроса ви. Пристъпваме към е, следващата точка от дневния ред. Добре дошла на госпожа е, е Марта Акарас, е, която е, е, представлява постоянното бюро на Хакската конференция по международното частно право. Е, имате думата. Заповядайте, госпожо. Благодаря. Добър ден на, всички депутати, представители на други институции. Благодаря ви за поканата да ви е, запозная с един от приоритетните проекти на е, организацията, която представлявам тук, именно Хакската конференция по международно е, частно право. Предвид много гъстата ви програма днес, не зная как, до каква степен това се вписва във вашата работа и си давам сметка, че с е, многото ви ангажименти на вас, пък и на другите европейски институции, е, може би е, така е малко е, настрани от вашето внимание работата с нашата организация, но както знаете, наша организация е една една много жизнеспособна организация в международен план по отношение на граждански и търговски е, спорови въпроси. Е, ние сме създали някои международни конвенции, е, с някои с които сте запознати. Едната е за осиновяване, за апостила. Днес е, съм поканена да ви запозная с е, напредъка ни по, е, и развитието на нещата по а, пътя към една нова конвенция, именно конвенция за признаване и прилагане на съдебни решения по а, граждански и частни а, правни въпроси. Мисля, че и на екрана виждате част от презентацията ми. Ще се съсредоча върху четири точки, да припомня колко важна е тази правна сфера, а именно признаване и прилагане на съдебни решения, да ви запозная с проекта и докъде сме стигнали с него. И съвсем накратко в презентацията има много повече подробности, но аз няма да се спирам на тях. Две, е, тази е, предварителен вариант на проекто конвенцията от 16-та година. Е, просто само ще маркирам какво ни предстои, какви са следващите стъпки, които ще предприемем, за да приключим с конвенцията по, в тази сфера. Както знаете, Хакската конференция не, не претендира за е, е, изключителност в тази сфера. Всяко от вашите правни системи има съответните норми за признаване и прилагане на съдебни решения. Е, това е едно решение съда, автоматично има правен сила или пък има, добива правна сила, когато е обхванато от двустранни спогодби. В зависимост от това, във вашите национални правни уредби въпроса намира различни решения или пък в двустранните решения, които сте е, подписали с е, е, други, останалите споразумения с други страни в света. Което е по-важно, в този форум се съдържат редица международни инструменти. Аз ще спомене някой някои наднационални регламент Брюксел 1 а, мисля, че той за вас е най-важното е, да, така, е, законов текст в тази област. Тук възниква въпросът, след като имаме Брюксел 1 и Имаме серия международни договори от 68 е, година на сам в областта на признаване и прилагане на присъди. Е, трябва ли на международна конвенция? Защо Хакската конференция работи именно за нова конвенция в тази е, област? А, ми, ами, представете си следното. А, присъда или средно решение, м, произнесено в европейска държава членка, което трябва да се прилага в Китай или друга страна, а, САЩ, тъй като активите на въпросната компания се намират там. В момента няма приложим международен инструмент за подобни е, казуси. И аз тук обобщавам, е, пак, е, нали, може да е, става дума за двустранен договор между съответната страна и Китай, но общо взето можем да заключим, че няма общо приложим международен е, закон в това отношение. И това е един вакуум, който трябва да запълним. Това е един проект, който отлежава много години и десетилетия от, и сега отново попада в дневния ред на Какската конференция. Не е нищо ново. Мога да продължа е, и мога да се върна е, над 100 е, години назад в историята, но мисля, че повече ви интересува какво става днес в Хага, пък и по отношение на и, и как е, нашата работа се, се отнася към тези на Европейския парламент. Затова няма да се спирам на предисторията, само да опресня паметта ви, като каза, че е, съдебните решения, е, тази работа започва 1992 година, когато аз дипломирах в Барселона, значи доста, при доста време. През много фази е минала междувременно е, тази работа. Аз ги подразделям на три. Първоначалната фаза между 1992 и 2001, когато идеята беше, ако мога да използвам тази, това понятие, да се е, е, екстраполира в глобален мащаб един успешен модел, който вече е изпробван в Европа, в европейската юрисдикция и признаването и прилагането. Е, т.е. там, където се води съдебното дело и след това се е, прилага присъда в други или съдебното решение в други, е, друга държава членка. Е, това беше един модел, който се повтори, скопира, възпроизведаха се съответните инструменти и текстове, но този проект не приключи успешно. Може би е, си беше поставил твърде високи амбициозни цели тогава. Ето защо е, Хакската конференция, която аз представлявам, реши да се съсредоточи в една по-конкретна област, а именно търговско, е, търговски спорове, спорове между фирми и, и между страни които сами са решили е, към кой съд да се обърнат, кой има международна е, не, не, юрисдикция. Е, това може да бъде или чрез е, споразумение между страните, или чрез арбитраж. Е, идеята беше ако, например, арбитраж, те решат съдебно решение, изберат съдебно решение, тогава има ли гаранция, че решенията или присъдата на съответно избрания съд ще се разпространи според правилата? Отговор беше да, защото 2005 година бе приета конвенцията за избор на съд и използвам повода да благодаря на подкрепата, която получихме за влизане в сила на конвенцията. Всъщност, тя влезе в сила благодарение на одобрението, което и даде Европейския съюз. Знае, че именно вашата комисия подкрепи тази конвенция за избор на съд, когато трябваше всъщност да се приеме, одобри процедурата, за да може Европейския съюз да ратифицира конвенцията в Хага. Така че тази конвенция е сега един действащ инструмент. 29 е, е, члена държави са я подписали междувременно. Една от тях е Европейския съюз като е, цяло. Междувременно е, 30-я член е, Сингапур ще се присъедини към конвенцията което е, иде да покаже, че е, тази фаза на проекта с присъдите е, върви добре. Ако отидем по-нататък, както казах, тази конвенция третира избора на съдилище, на съд, но има, например, много е, спорове между договарящи страни, където няма клауза за избор на съд. Какво правим в такива, при такива е, видове е, присъди? Даваме им някаква сила трансгранична ли? И това беше въпрос, който бе поставен на вниманието на една е, група експерти и от тогава се работи по тази е, тема от тази работна група. Европейския съюз от самото начало беше много активен, активно участваше в тази работна група, представене от Комисията Европейския съюз. Е, благодаря ви за присъствието днес, между прочим. И благодарение на тяхната много активна намеса, пък и интересът е проявен от редица договарящи страни, Зная, че вие винаги си задавате въпроса какво ще кажете за САЩ и те имат ли, готови ли са да вървят по тази посока, биха ли приели да признават и прилагат европейски присъди в САЩ. Отговорът ми, за сега е да, има предложен един проект от текст, който бе изработен от работата група в края на 15-та година. Сега минаваме към следващата важна фаза – а, така наречената специална комисия, която си представете, че, да кажем, сбора от 80 плюс членове на Хакската конференция, значи една много по-голяма група от е, Европейския съюз, 81 държава по цял свят, е, това са държави с най-различен е, опит и практика в международното частно право и е, работната група създаде един е, текст. Е, за, срещка за първ път през юни тази година ще заседават отново през февруари е, следващата година, е, така че работата е в ход. Въпросът, е, вероятно, който възниква у вас е как, какво е произлязло от тяхната работа. Предварителната конвенция за 2016, която вече е, е, е, е достъпна на нашия е, сайт, е, може да потърсите. Целта, както е, си представяте, е да отговорим на въпроса, който поставих по-рано. Да сме сигурни, че когато тук е произнесена присъда е, е, трябва да се прилага обаче в Китай или Марокко, че съществуват предсказуем, простичък е, и прозрачен ясен механизъм за това. Разбира се, тук е въпроса за реципрочността, т.е. същото е, отношение трябва да получат и присъди издадени другаде в, съответно в Европейския съюз. Не зная колко време ми остава още, с колко време разполагам Госпожо, е, вие използвате 13 минути, може още 5 минути да говорите, ако това ви устройва. Разбира се, не искам да прекъсвам е, разсъжденията ви. Искам да задам въпрос, не искам да отнемам от времето, което ви е отредено. Uh, uh, um, basically, I think that um, the main characteristics of that text can be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 Ако решите, че можете да отиде по-далеч от този инструмент, е, можете да го направите. Е, чудесно е. е. Няма да се изненадате, че конвенцията, предишната конвенция също беше успешна. Вече близо 30 страни се присъединиха към нея. Тоест няма да ви занимавам с начина по който функционира тази конвенция и приложното поле, и, и приложното поле, или нейните основни принципи или правила, и е, тази база за признаване и прилагане на съдебни решения. Само, както е, бях помолена, ще ви дам идеи за това какво ни чака, какво предстои. Защо смятаме, че моментът е назрял аз ви казах, от 1992 година е, този проект за присъдите е, ни занимава в Хакската конференция. Сега защо вече така има светлина в дъното на тунела? Защо смятаме, че ще можем да приключим доста скоро с е, ратификацията на тази конвенция и прилагането й? Доста така инерция сме набрали в момента. Държавите проявяват интерес най-общо, а това е важно, когато всички основни, така ключови е, фактори, е, о, като Китай, САЩ, Европейския съюз, Сингапур, Австралия, търговските нации, Нова Зеландия и други, ако всички тези е, държави е, са е, готови да е, прилагат тази конвенция, да се да договарят и да създадат един форум е, за нея, е, мисля, че това е обещаващо. Това, което липсва, ще трябва в общите и заключителни разпоредби да, да го попълним. Важно е за нас да осъществим връзката с други инструменти, включително и европейските регламенти, за които споменах преди. Така че това ни предстои. Надявам се, че и това ще свършим. И за да го направим и да напреднем към е, окончателния, заключителния етап на Хакската конференция, знаете, че всяка организация си има своите особености и начина по който работи. Обикновено нашата работа приключва с една дипломатическа сесия заседание. Това трябва да стане не по-късно от 18-та, така че ни предстои допълнителна междусесийна работа, която трябва да приключим с успех. А което е по- най-важно, Е, е, ролята на международното, този елемент международната юрисдикция не е забравен, не е пренебрегнат. Е, на ранния етап на тази фаза комбинацията от юрисдикция и признаване в съчетание, в комбинация се оказа твърде сложно и съвета реши, че ще се събере експертна група, която специалната комисия приключи мандата си и е, ще видим, е, дали, е, ще видим тогава дали правилата, нормите за пряка юрисдикция могат да бъдат добавени Значи работим и по това, разбира се, и в даден момент ще проличи това, когато специалната комисия приключи работата си. И накрая, надяваме се през 18-та успешно да, см, да проведем една такава дипломатическа сесия и се надявам, че вече е, Хакската конференция ще може да приеме нова конвенция. Това беше в обобщение така картина на развитието на тази тема. Е, надявам се да съм била информативна и с радост ще отговоря на въпроси, ако имате такива. Благодаря. Председателя, безкрайно ви благодаря, госпожо, за сбитото изложение. Е, е, дали е, госпожа Фон Карков е, от комисията иска да се изкаже? Ако колегите искат да проведат дискусия с вас, предварително ви благодаря за това, че ще им ударите време за дискусия. Госпожо Кирков, Имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря ви. Добър ден на всички. Благодаря ви за това, че постоянното бюро ни запозна с този проект на международно ниво в тази комисия. И искам да кажа, че от името на Европейската комисия ние участваме активно в този проект и подкрепяме този проект. Въпросната е, конвенция е инструмент, който очакваме от дълго време. Е, тя предоставя международна правна рамка. Целта е да има правна рамка, която дава възможност за предвидимост е, при международна търговия и инвестиции най добрият начин да разберем каква е целта на проекта е да го съпоставим е, с нашите вътрешни регламенти, а именно регламент Брюксел 1, който предоставя юрисдикция между съдилища от държавите членки и предоставя режим за признаване и прилагане на съдебни решения между държавите членки. С тази конвенция се цели да се направи нещо сходно, макар и не е напълно еднакво, както току-що е, ни обясни конференцията от Хага. Нещо, което не съвпада напълно с това, което съществува вътре в Европейския съюз. В Европейския съюз има така наречените двойна конвенция, признаване и прилагане, докато на международно ниво е, започваме с признаване и прилагане, но както казахме, има е, предвидима рамка е, за признаване и прилагане на съдебни решения. В рамките на Европейския съюз този проект е много важен. Вероятно, вие се спомняте, когато обсъждахме в тази парламентарна комисия преработката на Брюксел 1 с господин Звявка. Обсъждахме е, как е, да уредим е, правните си отношения с трети страни на времето. И на времето решихме, че най-добре това да става по силата на Международна конвенция. Това е и целта на тази конвенция, така че това е следваща стъпка след е, е, преработката на регламент Бруксел 1, който приехме преди две години. Така че ние трябва да приключим рамката и в някаква степен това да бъде вътрешна рамка спрямо външния свят. Трябва да приложим е, конвенцията от Лугано с Швейцария, Норвегия и Исландия и е, освен това е, трябва е, да се прилага конвенцията, която беше ратифицирана миналата година. Ние активно ще участваме в работата и се надяваме до няколко месеца това да стане важна тема за правния аспект на външната дейност на Европейския съюз. Благодаря ви. Председателя, благодаря. Има ли колеги, които искат да се скажат по този въпрос? По този въпрос, по който говорих двете изказали се. Явно никой не иска да вземе думата. Това е признак на уважение към работата ви. Благодарим ви за присъствието и за обясненията. Благодаря, госп... дами. И е, сега давам думата на госпожа Бьорка, която да ни запознае е, с е, доклада на господин Карим. На господин Масталка. Господин Масталка отсъства днес поради здравословни въпроси. Той ме помоли да ви запозная с основните му идеи по прилагането на решение 2004 наклонна черта 113 Както знаете, тази директива беше прията 2004 година. Това е първи инструмент, който разширява принципа за равенство между половете в ежедневието но потенциала на директивата не е използван напълно. Според господин Масталка, трябва да се работи върху правните аспекти на този въпрос. Споменахме правното основание, но трябва да се мисли върху преценката на е, правното законодателство по на половете, предвид е, съдебната практика на Европейския съюз по делото Аша от 2004 година. Е, там има диференциация възоснова на 6 правни основания – Тоест, трябва да се види какви са изключенията, когато се правят изчисления на осигуровките. И правната комисия, в която аз също членувам, и желая да приемем доклад през декември. И ние предлагаме следния график на работа на Комисията по правни въпроси. През декември нашата комисия няма да заседава, т.е. становището трябва да се гласува през ноември и проекта трябва да бъде готов за 7 8 ноември. И ние ще гласуваме тук на 28 или 29 ноември. И е, така ще остана, ще водя записки и ще е, уведомя за тях е, господин Масталка, като разбира се очаква мнението на докладчиците в Сянка. Е, председателя, Европейската комисия иска ли да се изкаже? Някой иска ли да се изкаже? Да, заповядайте. Госпожо, да, благодаря. И, съвсем накратко Искаме да поставим ударението, че всички държави членки са взели мерки за транспониране на директивата в вътрешния си правен ред и е, за е, разработване на процедура по прилагането и от съдилищата. Ние ще продължим да наблюдаваме дейността им и да подкрепяме държавите членки, за да се изпълни потенциала на директивата и да се гарантира равенство между половете в Европейския съюз. На настоящия етап Европейската комисия не възнамерява да предлага изменения по директивата, но е, за нас най-важно е доколко държавите членки е, ще и я транспонират, особено обхвата на изключенията, когато се прилага принципа на равно третиране. Ние водим интензивен диалог с много държави членки, за да се гарантира пълното е, прилагане на директивата. Ние искаме да се гарантира равенство между половете в целия Европейски съюз и правилното прилагане на тази директива във всички държави членки. Ще вземем предвид е, безпокойствата на Европейския парламент е, с оглед подобряване на равенството между половете в Европейския съюз ние разглеждаме различни възможности как да се справим с е, въпросите повдигнати в доклада. Една от възможностите е да проведем проучване Надяваме се на съдействието на Европейския парламент. Благодаря ви. Председателя, благодаря. Някой иска ли да се изкаже? Ами, не виждам. Благодаря. Благодаря на всички изказали се. Благодаря и на представителката на Европейската комисия. Отново давам думата на госпожа Ярка по следващия въпрос. Благодаря. Добре дошло е решението Европейският парламент и нашата комисия да се изкаже по решението по така наре... на Съвет на Европа по така наречената Истанбулска конвенция за насилието срещу жените. Тук имаше един доклад, а, който е съвместен с, между комисията Либе и комисията по жените по правило 55. А, и съответно имаше искане за мнение получих графика за работата, съвместната работа на комисиите Либе и ФАМ, комисията по въпросите на жените. Ще имаме такова заседание юни 2016 и 2017, е, извинявайте, в пленарна зала ще се гласува, а в комисията, самата комисия ще се гласува през май 2017, така че има много време по това досие. Нямаме друг конкретен план а, и не сме се споразумявали по нищо друго. Благодаря, госпожа Дълво. Благодаря. Ще говоря от името на Ите Гутеланд. Тя не може да бъде тук днес, така че ще изчета посланието й. Скоро родих, казвайте, не аз. И съответно ми е трудно да присъствам на днешният обмен на становище а, по а, тази много важна тема. Като докладчик Сянка от Социалистите и Демократите искам да споделя с вас няколко размисли. Предложението на комисията да се ратифицира Истанбулската конвенция на съвета на Европа, предложена през март 2016, със сигурност е важна стъпка към националните мерки, за които говори въпросната конвенция, за да се осигури равенството между мъжете и жените. Имаме нужда от действия и то спешни действия. Според цифрите, една трета от жените в Европейския съюз са жертва на физическо или психическо насилие. Над 55% от жените се сблъскват с сексуалния тормоз и а, също голям брой жени се сблъскват с физическо или а, психическо насилие по време на детските си години. Но просто поради страха и заклеймяването не се обръщат към полицията. Това показва и спешната нужда държавите членки да се борят, да вземат спешни мерки, да се борят с този проблем, свързан с неравенството. Истанбулската конвенция дава достъп до а, жилища, а, подкрепене на полицейската помощ и така нататък. Това би било излишно, обаче, ако не всички държави членки я подпишат. Надявам се, че ние като членове на Юри, на, на групата и комисията Юри, съответно могат да а, направим нещо, можем да направим нещо, да се ускори подписването, ратифицирането на конвенцията. Уважаема госпожо Делво, вие носите две хубави новини. Първата е яснотата на предложението на госпожа Гутелан и също, ето, в хубавата новина е, е бебето. Господин Паскал Дюран ни обяви преди малко раждането на неговото дете. Ето, нашата комисия нещо се възпроизвежда с голяма скорост. Много хубаво. Моля, поздравете госпожа Готелант от наша страна. И сега някой друг иска ли да вземе думата по същността? Някой иска ли да вземе думата? Комисията няма нищо особено да каже. Колегите също. Добре. Да, госпожо, заповядайте. Просто исках да ви поканя, тези, които ги интересува. Ще има един семинар през ноември по темата на 23 ноември, именно Истанбулската конвенция – Организира се от Комисията по въпросите на жените и ще има също едно проучване, което може да бъде важно и което ще говори за това, което липсва все още в Европейския съюз. Така че ви подканвам да участвате в нашата работа. Благодаря. Други желаящи да взема думата? Не, нямам. Добре, следващата точка от дневния ред. Господин Паскал Дюран. Благодаря, господин председател. Благодаря. А, да, и аз трябва да призная, че а, имам наследник. Виждам, тук го представихте като бъдещ, едва ли не, а, приносител за Обединена Европа. Надявам се наистина така, да е така, а не да бъде измежду унищожаващите Европа, тези, които проповядват национализма. Да, надявам се да, моето дете да продължи да живее в този мир и съгласие, който, които изграждаме ден след ден. Разбира се, надявам се да си плаща и данъците. Да, със сигурност няма да избегнат данъците, казва председателя. Да, за да запълни дефицитите в нашите държави. Добре, сега сериозно по темата. Докладът който представяме, просто едно становище, възоснова на инициативен доклад. Становище, което е представено от госпожа Кавесон Бриз за достъпа до медикаменти. Тук засягаме директно много важна тема. Първо, достъпа до медикаменти и второ, бюджетното равновесие, защото знаете, че лекарствата и здравеопазването са много скъпо струващо звено в бюджета и съответно трябва да направим така, че най-бедните да не бъдат лишени от тези грижи лекарства. Това е един от основните принципи, фундаменталните принципи на нашите демокрации. Не тръгваме от нищо. Вече имаме едно великолепно проучване, което беше направено през 2009 от комисията и което позволи да установим все по-голямото разминаване между цените на медикаментите и нуждата да се а, дават тези лекарства на хората и дори да се им се връщат парите за тях. Тоест, част от инвестициите, които се а, дават за научно-инновационна дейност, всъщност се оказва, че са дадени тези средства, поне половината от тях, в а, маркетинг и реклама. И а, солидарното финансиране се оказва, че служи повече за рекламни кампании, отколкото за фундаментална научно-развойна дейност. Този проблем е познат. Просто нека да го напомним и също а, нека да не забравяме, че се, става все по-трудно да осигурим равновесието между тези, които имат собственост на патентите и съответно налага цените и развитието на генеричните лекарства, които са абсолютна необходимост в нашите държави. Съвсем накратко, това, което дава въпросното становище, бих казал, че то носи желанието за равновесие между цената, стоеността на патентите, факта, че лабораториите, които развиват и разработват тези лекарства, налагат такива патенти, с друга страна възможността да, те да бъдат платени, защото има най-различни типове патенти, вторични, третични, така нататък. И не може непрекъснато да се развиват генерични лекарства въз основа на такива патенти, които стават все по-фалшиви. Съответно, риска за здравето се оказва все по-голям. Има също така и малки лаборатории, които се опитват да произвеждат генерични лекарства, но те не успяват да се наложат, защото в крайна сметка им се налага процес от големите компании. Големите компании нищо не губят в един процес от 3 години. Дори да загубят самия процес, но за тези 3 години малката компания може и да фалира. И именно така не се позволява на малките компании да развият генерични лекарства. Има също и един малък един афиш, където се казва, че през 2016 имаше една кампания на, на а, лекари по света за хепатит С. беше предложен един, едно лекарство за хепатит С то се продава в споразумение с Френското министерство на... и общо заето, общата стоеност на тези вакцини беше 41 милиона. Ние не успяхме да а, а, излекуваме всички хора с хепатит С. И съответно този афиш казва, че само 1% от френското население може да си позволи да има хепатит С. Това е малко смехотворно, но всъщност наистина такава е ситуацията, защото трябва да избираме да се лекуваме или не, защото цената е много висока. оставам на страна научно-развойната дейност на лекарството, но самото му производство струва 81 евро. Представете си колко ще струва това за лечението на десетки и стотици и хиляди хора. Именно точно това се опитва да обхване нашата комисия. И накрая в заключение, извинете ме, че толкова се разпрострях, но темата беше важна. Това, което се опитвам да представя е, че нямаме всички приложими текстове, с които направим така, че да имаме задължителен лиценз. Именно това позволи на държавите членки да наложат използването до някъде ам, иземването на патента. Тоест, лабораторията няма избор, трябва да си даде своето лекарство на една справедлива, не много висока цена. Такъв е случая, както пристроенето на летища или пък автомагистрала – това е също толкова важна дейност. Мисля, че няма нужда да ви убеждавам. И така, следващата точка, по която привличам вниманието ви, е по факта, че критериите за даване на патент трябва да бъдат зачитани. Виждали сме го с всичките процеси, които се развихриха. това са най-вече патенти, свързани с хепат хепатит С, с лекарства за хепатит С. Защото характера на, а, на, на лицензирането много често представлява голям проблем. И дори да има един процес, трябва все пак работата да продължи. Това е другата важна точка. И третата която е тук в становището, е да имаме една проследяемост и че данните са прозрачни. И да можем в комисията да имаме всички възможни елементи и да ги да имаме нужната прозрачност прямо медикаментите. И така трябва да се опитаме да уравновесим ситуацията, която е навлязла в едно много комерциално, меркантилно равновесие – и лишава всъщност най-бедните от достъпа до лекарства. Благодаря. Колеги, бихте ли обяснили това, което наричате характер на а, възможността да се издаде патент? Какво е това? Да, не исках да влизам в детайли на проучването, но то съществува, то е написано черно на бяло в проучването на комисията от 2009 там се говори за характер на происход на молекулата, молекулата, която се, публикува, се пуска на пазара. Такъв е и случая, и така го каза, и, и казаха и лекари а, в света, които а, тази молекула всъщност не принадлежи на тяхната лаборатория и не е обект на а, изследвания, нито фундаментални, нито каквито и да било от други, относно в рамките на търсенето на, на вакцина срещу хепатит С. Ето, това е накратко. Имате и документите, но ако искате, могат да вляза в детайли. Просто така е направено. Характер на, на патента да бъде зачитан навсякъде и в фармацевтичната индустрия, което по-малко се спазва, защото обикновено повечето процеси са спечелени от лабораториите, правещи генерични лекарства. Т.е. няма кой знае каква е силна защита на патентите им. Да, или в обществената област, казва председателя. Да, може и така да се каже. И другото важно е, че в държавите от юга или развиващите се държави се използва много повече този документ. Ето, например, при лекарства за хепатит С които... Това е много разпространено в юга. Индийското правителство използва точно това, което казах, а именно възможността да присъжда патенти. Разбира се, иземването на патенти също е използвано. Просто държавата иска да получи лекарство на едни разумни цени. Като, разбира се, обещити в последствие по един разумен начин производителя. Благодаря. Госпожа Анли от комисията déjà l'ont réclamé. Madame Lee. Madame. Госпожа Ли. Във всъщност е, докладчик в сянка е, може ли запознае. Желаете ли в момента да го направите? Да. Както каза колегата ми, ние имахме достъп до проекто е, текста където се признава нуждата да се е, признава правото на, международ... на интелектуална собственост, но се съдържа и силна критика по отношение на печалбите, които реализира фармацевтичната индустрия. Казва се, че не трябва да има ограничения за достъпа до лекарства, но се споменава и че има злоупотреба, когато става дума с генериците, за генериците и подкопаване на международното правото на, на интелектуална собственост, което води до много спорове и съдебни спорове, което ще услужи нещата с генериците на пазара. Но през октомври ще предложим различни изменения към този текст, благодаря на докладчика за свършената работа. Има много е, точки, по които не сме съгласни с подхода му. Е, трябва да потърсим баланс между частния и е, е, публичен интерес когато е, става дума за, междуна... за интелектуална собственост, е, тук се говори за патенти, но всъщност толкова много изключения а, има на патентното право и толкова ограничения се съдържат, че в крайна сметка а, се подкопава а, самата закрила, защита на интелектуалното, на авторското право. И трябва да е, се гарантира и е, правото на интелектуална собственост на изобретатели. Е, очевидно трябва да се гарантира достъп до съществуващи лекарства, да насърчава нужно и разследователската и развойна дейност, но и да се грижим за защита на интелектуалната собственост ще се опитаме да дадем своя принос и ще внесем съответни измерения, за да може текста да, се, да бъде подобрен. Благодаря. Госпожо Ли, вие? Благодаря, господин председател. Вярно е, че депутатите е, казаха, че това наистина е сериозен проблем за здравните системи в Европа, да се потърси именно баланс между е, стимулите за научно-изследователска и развойна дейност и е, едни поносими лекарства и достъпни никак не е лесна тази задача. Обща отговорност имаме на отделните, различните нива на управление, не само на европейско, но и на национално и местно равнище. Може би знаете, че в заключението на съвета стана дума на 17 юни тези година, се изброява дейностите на Европейско равнище в тази област, колкото до патентите се казва, че патентите играят важна роля в е, инвестирането в е, новаторство в фармацевтиката. Е, необходими са наистина нови лекарства за застряващото население на Европа, но това трябва да са решения, които се вземат в основа на доказателства, на фактология. Ето защо а, трябва да има съответните стимули за а, развойна научизателска дейност а, в тази област. Колкото до фармацевтиката и доклада, а, който бе прият 2009 година, след това, доклади а, за патентите, уреждане на патентни спорове, а, става ясно, че решаване на спорове в това отношение може да става или с отделни е, индивидуални е, споразумения, е, за да не се накърнява конкуренцията. Комисията признава, че е важна да се да има съответната преценка, за да може да се и е готова да насърчава сътрудничество на европейско равнище в това отношение. Неодавна комисията направи и първоначална оценка на въздействието, смята, че е, това ще допринесе за подобряване достъпа до лекарства. Ние имаме, нямаме компетенции в областта на ценообразуването, но тук насърчаваме държавите членки да се вземат с този въпрос и а, смятаме, че а, доклада ще получи съответно подкрепа. Merci beaucoup, madame. Madame Regner a demandé la parole. Благодаря, госпожа Регнер. Благодаря, господин председател. Наш е, докладчик в е, Сянка, Енрико Каспаро, отсъства, така че ще се опитам да представя неговото е, мнение, което аз поделям напълно. Нашата група Социалисти демократи е доволна от е, приложното поле и политическата линия на това е, становище. То е принос към е, решаване на приоритетите ни, свързани с достъпа до лекарства. Е, само да кажа, че е, е много важно да се препотвърди ангажимента на Европейския парламент, особено от началото на сегашната е, мандат на парламента, за подкрепа за по-широк достъп до лекарства. Достъп до лекарства не е просто политика, а конституционно е, право, като един от принципите залегнали в договорите и в Европейската конвенция за правото на човека. Каква е философията на патентното право? Именно да се инвестира в, да бъде привлекателно инвестирането в новации, но и да се провери до каква степен има капацитет за засилване новаторството в вътрешния пазар и да се насърчава разпространението на лекарства, особено за някои редки заболявания. Злоупотреба с такива стратегии, като например искане на патенти, за да се пречи на пазар на генерици, трябва да се избягва и по-конкретно нашата политическа група обръща внимание на така нареченото evergreening, а именно компаниите получават патенти, регистрират патенти за новаторство, за новаторство, подобно, например, който господин Дюран дава, ние призоваваме комисията да даде тласък на предложението за подобряване на текст на директивата от 89-та с цел да се предостави на пазара, да се даде възможност за справедливо и по-прозрачно ценообразуване на пазара. Призвава и комисията да прилага съществуващите правила и информацията за достъп до пазара. Благодаря ви за това, че изслушахте търпеливо това, което изчетах от името на господин Гаспара. Благодаря ви, госпожо. Сега господин Марио има думата. В е, този случай наистина е, е христоматиен, защото ни дава възможност да помислим върху е, въпроса с е, законите на пазара. Аз съм за е, това да имаме социална пазарна економика, но с привържники на идеята, че държавата трябва да има роля, да се намесва за да регулира крайностите на пазара и неефективността на пазара понякога. Когато става дума за лекарства и достъпа до тях, не трябва да поставим под въпрос основните закони, пазарни закони. Една е, компания произвежда нещо и го пуска на пазарна цена, която си е избрала. Но тук говорим за лекарства, а, е, независимо дали говорим за лекарства или а, е, е, куфари или каквото и да е, принципите са едни и същи. Аз съм за този доклад, но той трябва да се ребалансира и да се направят някои промени в него. Наистина съм впечатлен от напредъка в областта на науката и медицината. Очарован съм от новите открития, научни изследвания в областта на заболяванията, различните болести. Давам си сметка, че се, напредъка е предимно в частните лаборатории, е, където се инвестира мощно в е, научна е, изследователска дейност. Държавите почти не инвестират в научно-изследователска дейност в областта на медицината, а, а искат от друга страна да национализират резултатите от тази научно-изследователска и развойна дейност. Е, така че опасявам се, че тук е, може би ще отидем твърде далеч, може би се преувеличава малко. Малко повече умереност ни е нужна и е, това, защото подобен подход може просто да забави, да спъне научно-изследователската развойна дейност. Инвестициите в частни лаборатории са огромни, сравнени с държавните в тази област и така е по цял свят трябва да имаме предвид тази тенденция. В един е, момент, е, когато мислиме въпросите поставени в този доклад, е, мисля, че трябва да държавата да действа, да модерира, именно така, да балансира тези крайности, между тези крайности не трябва да се възползват фирмите от е, доминираща позиция на пазара. Ако не се създава е, доверие за фармацевтичната индустрия, това може да подкопае възможността и е, да инвестира в такива мащаби в откриването на нови лечения, нови лекарства за някои от застрашаващите ни болести днес. Благодаря ви. Председателя, други изказващи се, да. Извинете, госпожа Бержерон. Благодаря, че ми давате думата, господин председател. Благодаря и на докладчика. Достъпа до медикаменти е същинско предизвикателство, с което трябва да се справим. Това трябва да бъде право, както имаме право на жилище или право на труд. Достъпа до добре действащи медикаменти, уви, е много ограничен поради цената на медикаментите и на монопола. Монопола върху научната дейност и върху патентите. Благодаря и поздравления на колегата във връзка с подхода му към европейски патент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 яснотата на неговите обяснения. Сега говорим за редки заболявания. Редки заболявания, от които лично аз съм страдала, но това предполага много скъпи научни изследвания. Всяка фармацевтична компания, която и да е тя, очаква печалби. Трябва да се има предвид, че има малко потребители на подобни лекарствени средства. Те са предназначени за много малък брой е, пациенти, т.е те не са рентабилни, поради което и цената става недостъпна. Е, те обикновено не са на лице в определени държави или здравните каси не ги изплащат. Т.е. заболелите трябва да ги купуват в чужбина. Няма никакви гаранции, а няма гаранции, че самите лекарства са полезни и че се постига резултат има абсолютно неравенство в достъпа до тези лекарствени средства трябва да сме сигурни, че точно те отговарят на определено заболяване и че са безопасни. Има нещо, което винаги ме е очудвало да установя с каква щедрост се предписват лекарства, които са лекарства за едно е, добро настроение, бих казала. Е, примерно ибупрофен или парацетамол. Аз водя списъци на възрастни, които починаха и искам да ви кажа, че не лъжа. Има стотици кутии, примерно доли пран е, това са лекарства, които са в обществения домейн. Е, не е необходимо да се ползват генерични лекарствени средства. Има промяна на йота. Това продължава да бъде парацетамол. Просто добавят е, някакво, някакъв парфюм или някак нещо, нещо, нещо съвсем незначително и се продава нов патент. Тези лекарства не са действащи, но парите, които здравните каси плащат за подобни лекарства, за това човек просто да се чувства добре, могат да се използват за други средства, например за научно-развойна дейност. Това би могло да бъде е, е, ъгъл за наше нападение, за, да, за наша офанзива. Председателя, благодаря господин Бержерон. Е, няма желаещи. Измененията трябва да се внесат до 29 септември 12 е, часа на обед. Не, господин Дюран, съвсем накратко, искам да благодаря на всички чудесни колеги за конструктивните им забележки. Искам да кажа само една дума. Мисля, че казах в самото начало, но е, повтарям, трябва да се търси баланс между е, правото на интелектуална собственост и необходимостта лабораториите да печалят, да могат да реинвестират. Трябва да се търси баланс между това и правото на здраве. Това е право, което сега се развива. Необходимостта за най-бедните, за най-тежките заболявания, редки заболявания, които могат да доведат и до смърт и които трябва да финансираме. Просто трябва да се търси баланс тук е нашата роля като законодатели. Е, медицината е проблем, който бих нарекал оригинален. Говорим за конкуренция и либерализъм като цяло. Тоест няма среща между търсене и предлагане на пазара. Лекаря, е, прави рецепта, лабораторията води преговори с държавата за цената, лекаря предписва лекарството, а потребителя не знае какво плаща, защото част от цената му се връща. Така че на пазара има дисбаланс, ние трябва да се намесим, защото това не са обичайните класически правила на пазар, където има конкуренция. Това е характеристиката, която обезяснява евентуално някои уклони. Сега, по е, правните въпроси. Разбира се, че аз държа на това да се спазва правото, във всеки юридически факултет е, се учи, че всяко право може да доведе до злоупотреби и тук е, именно е, говорим за злоупотреби с правото, когато има анормален, прекалено голям брой патенти, които искат да бъдат регистрирани. И така, председателя, благодаря. Отново давам думата на господин Гюран за негов доклад. Това е доклада за е, критериите на кандидат-комисарите, които са посочени в декларациите им за интерес. Господин Дюран, е, благодаря ви. Благодаря ви. Верно, че е, прекалено много използвам думата, която ми се дава. Говорили сме по темата, няма да се връщам на подробности. На първо време искам да кажа, още когато представих становището си, че трябва да чуем измененията – като цяло всички изменения, които получих, почти всички изменения вече пристигнаха, са много важни, защото те уточняват и допълват не само, че не накърняват целостта на моето становище, а го правят още по-добро. Имам предвид вашето изменение, господин председател, е, за определението на това, което може да се нарече стълкновение на интереси. Е, това ни дава възможност да изясним темата. Нямаме време да навлизам в подробности по всички изменения. Само искам да кажа, според мен вървим в правилната посока. Всички е, предложени изменения ще подобрят качеството на продукта. Естествено, че при е, докладчиците е, в Сянка ще обсъдим някои изменения, които нарушават е, набраната инерция в е, доклада, а именно колкото се може по-ефективно да се борим срещу стълкновенията на интереси в Европейската комисия. Едва ли ще обидя колегите или ще ви обидя вас, господин председател, като напомня, че още миналата седмица имаше изключително неприятен пример. Бих се изразил така пример е, за стълкновение на интереси. По време на мандат е, един или една комисарка може да закупи акции в дружество, да ги изпрати в е, данъчно убежище и да се смята, че това не става недостатъчно повод за водене на дискусии дори и да не е изключително важно, все пак нека да го обсъдим. Ако го обсъдим, това няма да представлява проблем за никой. Така че е, имаме е, визия за Европейски съюз, който е прекалено подчинен на частни интереси и недостатъчно на обществени интерес. Това не допада на обществеността. Е, ще взема под внимание всички изменения и ще ги обсъдим е, на срещата с докладчиците в Сянка. Председателя, благодаря. Някой иска ли да се изкаже? Заповядайте. Благодаря, ще съм кратка. Опитваме се сега да е, теглим вярните заключения, изводи от нашия опит и мисля, че е, тези предложения за изменения в целия доклад е, е, ще са в този дух. Ще можем да запълним някои дупки и пропуски в доклада, които в момента съществуват. Не трябва да подхождаме формално, а да си оставим допълнително е, място е, с измененията да изпълним политическата задача. Ще се опитаме именно с е, тези изменения да постигнем целта, която всички сме си поставили в крайна сметка. Господин Тризогонос, съгласен съм с принципа, както и с госпожа Регнер и с докладчика. Определено, когато им работим, трябваме, трябва да имаме повече прозрачност. Смятам, че не сме способни или просто не искаме да отидем там толкова напред, на където из... уж сме тръгнали, след последното изказване на комисията. Особено, що се отнася до декларацията за интересите на комисаря по енергетиката. Тази, този комите, тази комисия всъщност като че ли е неспособна да си свърши работата, аз смятам, че трябва да го направи и да разгледа с детайли а, всичките де, проблеми в досието на комисаря. Мисля, че само така можем да напреднем. Трябва да разгледаме по-подробно досието на комисаря. Благодаря, господин Зверка. Благодаря, господин председател. Много е важно. Темата е много важна. И смятам, че наистина имаме примера и от миналата седмица, а именно досиетата Бахама. Панама. Не харесвам тази ситуация, но не знаем как да я променим. Виждам няколко нива. Комисарите а, биват а, контролирани на няколко нива. и просто да видим как госпожа Крос всъщност ще докаже правотата си. Как трябва наистина да, както кажем, натиск да получим достатъчно информация, която да ни позволи задълбочен, дълбочен анализ. Ето, ето защо искам да попитам докладчика. Разбира се, ще бъде много тежка задача за Паскал. да просто, ако може да вземе предвид натиска, който се оказва върху нас и върху държавите членки. А, мисля, че отново се спираме на същия въпрос. Първо, уважението към прерогативите на тази комисия, контрола, предварителния контрол, особено когато се избират комисарите. Напълно съм съгласен тук с колегата Тризогонос, а именно, че комисията в случая на въпросната комисарка всъщност не е юридически кабинет, тя е политическа инстанция, но трябва да има някакви механизми, които да позволят да се разобеждават хората въобще да, да посягат към подобни практики. И хората не трябва да лъжат. А ето, че точно това се оказва, че е направила една бивша комисарка. Излагала е пред Европейския парламент, като че ли е забравила да отбележи а, своите участия в различни офшорки. И може би ще трябва в такъв случай да й се отнеме правото на пенсия, примерно. И всички други добавки, защото е лъгала, защото е укрила интереси и акции. Ако не се направи никаква мярка, не се предприеме никаква мярка, със сигурност ще си водим тук риторични дебати – и ще предвиждаме някакви резолюции, декларации без никакви конкретни ефекти. Така че трябва да има сериозни, тежки последици върху лицата, които а, лъжат Европейския съюз. Благодаря, колеги. Други изказвания? Няма. Ще ми позволите ли да направя един личен коментар? Предпазлив съм, но все пак. Много от вас знаят, че съм бивш журналист и съм отговарял за а, частни медии. Много е неприятна тази реалност, а именно, че едва ли не ние трябва да сме гаранти за информация, която не можем да докажем. И а, сега не се спомням да е имало фалшива информация, но за втори или трети път ми се случва да имаме непълна информация. Тоест, ние просто не знаем всички факти за кандидат-комисарите. Смятам, че институциите са нелоялни защото ние не трябва да бъдем заложници на нещо, което, по което не сме въобще информирани напълно. Такъв е случай с комисаря по енергетиката, но такъв е случай и с а, комисара, за който говорихте, комисарката от миналата седмица. Бихме могли да кажем също, че това ще засяга и а, бившия председател на комисията. И а, тъй като писмото не беше публикувано. Изпратих го само на председателя на комисията, в кое, писмо с което искаме да се промени етичния кодекс на действие на комисията. И а, кодекса на поведение на бившите председатели на комисията глупаво е да вярваме, че след 18 месеца, след като е издал поста, комисарят така както Баросо го направи, казва, аз вече нямам нищо общо, вече мога да си поема а, други частни ангажименти. А пък точно това се случи. Имаше един а, текст, който гласувахме за данните а, е, на пътниците и този текст беше гласуван тук преди няколко месеца. Толкова дълъг беше текста, че се оказа, че се изисква защитата на комисаря за поне 5 години. А, добре, но ето виждате ли, нещата тук се променят и затова бихме желали а, то, да не бъдем взимани за заложници на полуистини, които всъщност са полулъжи. И нека да отбележа, че а, топлата вода на морето явно наистина привлича данъчните обежища. Да, и още нещо, когато говоря за лъжи. Да, наистина това е лъжа защото се казва, да, декларира се, нямаме никакви други интереси, освен декларираните, това не е било никак вярно. Така че да се каже, да се направи такава декларация, всъщност е лъжа. Лъжа. Ясна лъжа. В последния случай цитирам господин Севска, който наистина се застъпва период на отговорност. Да, смятам, че има наистина голямо нарушение в Европейската комисия и то трябва да бъде а, разгледано пред съда. След като съда може да се изкаже по други въпроси, защо не и тук а, по този. Благодаря ви. Искате ли нещо да кажете в заключение? Да, господин председател. Още веднъж искам да благодаря на всички за приноса. Дебатът показва, че темата наистина е много важна. Що, сега обръщам се към господин Свевска, който ми пожела успех. Да, ще се радвам, още повече, че двамата ще работим по темата. До сега така сме напреднали и със сигурност ще продължим заедно да нагазваме в политическите игри. Трябва да намерим равновесие. Знам, че е трудно. Но преди много време, мисля, че всички го научихме това, че когато виждаме, че реалният свят не функционира, а идеалният свят, в който уж няма да има конфликт на интереси, а, все още се желае, решихме, че можем да търсим и че трябва да търсим този идеален свят. Има си конкретни текстове. Ние не можем да заместим комисията. Не сме съд, но пък няма да си затваряме очите. Така че има текстове, които позволяват на комисията най-вече да се управлява кодекса на управление на комисарите и а, трябва всичките семейни участия също да бъдат взети предвид. А, разбира се, ние не сме съд, слава Богу, а, но както и други парламенти, по света, трябва да се занимаем с подобни въпроси и с тези реални информации, то преди да пристъпим към нещо друго. Ето това е равновесието, което трябва да търсим и да го намерим. Като не забравяме, че тези истории, свързани с конфликти на интереси, които редовно се появяват в пресата, засягат репутацията на Европа и всички сигурно сме съгласни, че това не е добро. Благодаря. Този доклад ще бъде гласуван на 13 октомври. Euh, а сега ви моля да променим малко дневния ред, защото настъпи време за гласуване. Колегите вече са тук. Ако позволите, господин Карим, приемате ли да а, отложим вашия доклад за след гласуването? господин председател, имам много неща за вършене. Та сега приемам, приемам вашето искане като заповед и с радост ще го изпълня. О, да, господин Фараш тук може определено да, да се похвали. Ам, сега, една или две минути, за да приготвим а, картите и документите за гласуване.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 Chers collègues, tout le monde est préparé Vous avez tout... Извинете, всички ли, всички ли използвахте картата си в случай, че възникне спор? Благодаря. Изпробвахте ли картите? И така пристъпваме е, към Хлагола е, Хрисогонус. Пристъпваме към гласуване, ако господин Хрисогонус е, се освободи. Започваме с вашия доклад. Добре, благодаря. И така, Започваме с параграф 1, изменение 29. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 31. За? Против? Въздържали се? Благодаря, приема се. Изменение 32. За? против, въздържали се, благодаря. Компромисно изменение номер 6 за, против, въздържали се, приема се. И така, пристъпваме към изменение номер 38 за, против, въздържали се, благодаря. Компромисно изменение номер 7 за. Против. Въздържали се. Благодаря. Изменение номер 45 за. Против. Въздържали се. Приема се. Благодаря. Изменение номер 8 за. Против. Въздържали се. Приема се. Благодаря. И, извинете, мога ли да помоля е, представителите на различните секретариати да не разговарят е, с, на, с насилен глас. Извинете, чуват се в микрофона. Неприятно е и за преводачите, включително и за мен. Ако имате нещо да си кажете, е, тихо, ако обичате, безкрайно ви благодаря. И така, пристъпваме към изменение номер 9. Компромисно изменение за против Въздържали се. Приема се. Благодаря. Е, сега изменение номер 10. Компромисно изменение 10 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 69 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение номер 11 за против, въздържали се, приема се. Сега пристъпваме към изменение номер... Не, извинете. Извинете. Извинете. Компромисно изменение номер едно. За. Против. Кой се въздържа? Приема се. Е, сега действително се приема. Сега действително пристъпваме към изменение номер 5. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение номер 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение номер 8 за, против, въздържали се, приема се. Изменение номер 9 за, против, въздържали се, благодаря, приема се. Изменение номер 10 за, против, въздържали се, приема се. Изменение номер 3 за, против, въздържали се, Приема се. Благодаря. Изменение номер 17 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение номер 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение номер 22 за. Против е, електронно гласуване. Електронно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Изменението е отхвърлено. Така, нали? Точно, да. 18 на 4, 22 гласували, значи изменението е, се отхвърля. Изменение 23 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение номер 5 за, против, въздържали се, приема се. И накрая е, Гласуваме целия доклад по именно гласуване, начало на гласуването. гласувахме. 20 за, 2 против, няма въздържали се. Благодаря ви. Поздравлявам колегата. Благодаря. И така, сега пристъпваме към върху доклада на госпожа Хайди Хаутала. Ще се опитам да разбера това, което не съм разбрала още. Една секунда ми трябва. Преди гласуването. Не, няма да му даваме думата, по-скоро ще го поздравим. Посланник към Европейския съюз, господин Точески. Бих искал да ви видя лицето, господин посланник. Благодаря. Добре дошъл. Пристъпваме към гласуване. Кой е за? Е, електронно гласуване, грешката е моя, прав сте. Електронно гласуване, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Резултат е 19 за, 3 против, никой въздържал се. Благодаря ви. И сега пристъпваме е, към е, гласуване, но ще гласуваме е, като цяло докладите на господин Джамбаски. Някой възразява ли срещу това да гласуваме трите доклада? Трите части като цяло или да ги гласуваме по-отдално? Добре, Добре, тъй като госпожа е, е, Регнер нещо се върти главата, добре, значи гласуваме амблок. Е, и с поименно гласуване. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Да, единодушие, единодушие, което рядко наблюдаваме. 22-ма гласували, 22-ма за, няма въздържали се. Безкрайно ви благодаря. Последно гласуване. Е, за правното основание. Нямам някакъв специален коментар. Още веднъж аз препоръчвам правното основание. Е, е, пристъпваме към гласуване. Кой е за? Против? Кой е против? Не виждам. А, извинете, да. Кой се въздържа? Приема се. Няма да правя коментари за докладчика. Благодаря ви. Приключихме първата част на гласуването. След това ще гласуваме при закрити врата за отнемането на имунитета. Е, благодаря ви. Пристъпваме е, към е, следващата част от нашето заседание. Тоест, господин Карим, господин Карим, имате думата върху субсидиарността. Благодаря ви, господин Карим. Uh, Благодаря, господин председател. Наистина радвам се, че има възможност да съм докладчик по тази точка от дневния ред, като докладвам за 2014 и за субсидиарността и за пропорционалността. Съвсем накратко искам да маркирам основните предложения, съдържащи се в последния ми доклад. Ще ги Извинете, господин Карим, дали ще искам преклено много, ако помоля колегите, асистентите, посетителите да ви кажат, че това не е площад Люксембург. Имаме нужда да чуваме, да слушаме, чуваме това, което казва докладчика. Преводачите също, на преводачи също им пречи шума. Благодаря ви. Ще се постарая да, да маркирам няколко предложения, които според мен са особено уместни и навременни. Първо, е, субсидиарността и проверките могат да се окажат важно средство, за да се е, занижи, да се намали този демократичен дефицит е, и се даде възможност да се вземат решенията максимално близо до гражданите. Трябва, разбира се, тук да използваме под постепенния подход, който възприехме от европейско, на европейско равнище вече от няколко години. Освен това, някои от националните ни парламенти посочиха, че законодателните предложения на комисията нямат достатъчно, не съдържат достатъчно субсидиарност или пропорционалност, недостатъчно е обоснована или понякога има опасение, че подобни проверки просто не се правят е, въобще. Ето, е, това е една от нещата, които се набиват на, на очи. Е, националните ни парламенти е, настояват за 8 годишен срок за издаване на едно е, основателно становище колкото до оценка на въздействието и съвета за оценка на въздействието, смята се, че 32% от оценките, преразгледани в 2014 година, не съдържа достатъчен анализ на принципите е, субсидиарност и пропорционалност. Така че общо взето усещането е, че много предстои, много работа остава, за да се прилагат съответните е, тестове и проверки е, не само от нас, но и от нашите е, другите европейски институции. Трябва да се помисли и за преразглеждане на договорите и протоколните аспекти, и броя на е, отговора от националните парламенти, за да се задейства е, жълта или оранжева карта. Е, кога се стига до прага и дали трябва да се въвежда червена карта, червен картон, извинете, което е, пречи, накърнява законодателството на редица национални парламенти. По това, в това отношение се изразяват е, редица така съображения от националните парламенти. Разгорещен дебат се води по тези теми. Близо сме до едно основателно становище. Ще видим как ще напредне нещата. Колкото до това да се помисли мисли и за зелен картон, така че да се даде възможност националните парламенти да въвеждат, допълват или отменят е, закон, законови текстове. Това все още се дискутира на наше равнище. Интересно ми е да чуя от е, колегите какво мислят. Пропорционалността често се е, пренебрегва, но тя е не по-маловажна от субсидиарността, според мен. Ето защо в доклада си моля комисията системно да провежда и засилва оценките за пропорционалност с подробна оценка на отделните, на различните законодателни възможности и варианти, с които разполага, това може да доведе до предложения, които не са натоварващи за малките и средни предприятия, а именно такива да бъдат отхвърлени, да, които натоварващи. И разбира се, също да се приема с национални парламенти с цел на намаляване на, на прилагане на пропорционалността. Може би е необходимо и да се въведат необързващи насоки на европейско нище, за да се може да се оцени до каква степен се спазват тези принципи но е, трябва да се разработят такива насоки е, в стриктни е, консултации с националните парламенти. От е, вероятно е, е ясно, че не се опитвам да налагам е, становище за националните парламенти. Винаги съм смятал, че е, е, трябва, трябва да предоставим платформата, а много от е, о, из, из, о, из, оправданията на националните парламенти, защо се прави е, това или онова, е, просто се е, отнемат. И единствен начин да се е, постигне целта е да засилим тяхната роля чрез процедурите, които ние залагаме, е, приемаме тук възоснова на това, как аз се намирам като британски депутат в момента, аз не, не тласкам нещата в тази посока, но така или иначе това са фактите. Всеки случай опитвам се да, да да направя така, че колегите, които десетилетия са инвестирали в тази работа, техния глас и мнение да се чуе както трябва. Благодаря ви за балансираното експозе и за това, което казахте всъщност в заключение. Сигурна съм, че много хора, много хора споделят това становище за процедурите от време е, от е, миналото до сега. Е, има ли някой, който иска думата? Благодаря. Приветствам доклада на колегата Карим относно защита на устояване принципите на пропорционалност и субсидиарност. Споделям, вече има възможност да го кажа и е, това, което го притеснява относно недостатъчната обосновка и отстояване на тези принципи в, от Европейския съюз. И това е неприемливо. Е, после е, недостатъчността на, на не, пропуските в е, оценката на въздействие също споделям това. Колкото до червения и зеления картон, смятам, че националните парламенти трябва наистина да имат мотивирано становище по отношение, това отношение и срок, продължително на, процед, на, на процедурата трябва да бъде продължена. Аз смятам, че е крайно време да се е, изисква от комисията да спазва своите ангажименти. Проблемът, за който говорите, съществува от години без подобрение на нещата. Това е неприемливо. Тези два принципа наистина е, скриват е, много недостатъци на нашата система, на демократична система. И аз е, наистина съм уверена, че този вариант на доклада ви ще има добро бъдеще. Благодаря, господин Жеска. Или първо госпожа Дълво, може би на госпожа Дълво да дам думата първо. Или, окей, колегата, имате. Тя не желая да вземе думата, така че вие имате. Благодаря, господин председател. Доколкото разбирам, госпожа Дълво ще говори след мен. За мен беше голямо удоволствие да работя с господин Карим. Наистина аз се възхищавам на неговата последователност. Много е, работа свършихме. Ние се натъкваме тези проблеми ежедневно, не само на европейско равнище в парламента, ние се сблъскаме с тези проблеми в е, съответните си страни. Решаването на тези проблеми може да, да, да промени отношението към Европейския съюз, което и, и да, да, да, да изпрати доста положително послание – това би показало, че основните елементи от нашето взаимодействие, сътрудничество между държавите членки, и институциите и държавите членки се решават, е, проблемите свързани с тези отношения се решават съвместно. Този подход е, така, господин Карим се опитва да прокара този подход от много време насам и се надявам, че усилията му не са били на празни. Надявам се, че такъв е, последователен подход може да ни накара да възприемем общностния подход и може да ни помогне да се справим или да избегнем бюрокрацията. А, мисля, че всички се боим от прекалена бюрокрация. Разбира се, ние ще внесем изменения към доклада и се надявам, че измененията ни ще обогатят текста и ще го направят по-разбираем за неговите реципиенти, тези, които го очакват. Благодаря. Госпожа Дълво. Благодаря, господин председател. И аз се възхищавам на господин Карим за неговото упорство. За втори път следя доклад, доклада, годишния докладчик за, доклад за субсидиарността и мога да кажа, че аргументите му са винаги в една и съща посока и със сигурност няма да се изненадате да чуете, че не споделям вашето становище. Uh, наистина малко съм изненадана от някои детайли в доклада. Например, казвате, че субсидиарността и пропорционалността са основни действащи принципи на Европейският съюз. Това малко ме изненадва. Не смятам, че това са водещите принципи при европейските действия. Това са принципи, които се базират на солидарност и едно посилено сътрудничество, разбира се, с а, запазването на тези два принципа. Не споделям също идеята, че субсидиарността е инструмент за намаляване на демократичния дефицит. Аз мисля, че има нужда от други средства и че има нужда от други убеждения, за да, убеди, за да а, заличим евроскептицизма. Мисля, че липсва ангажираност, липсва солидарност, липсва а, съчувствие, липсва ангажираност от страна на националните политики за европейската идея. И това обяснява по-добре евроскептицизма, за който съжалявам че се появи. Не съм съгласна също да се казва, че идеята е да се вземат решения възможно най-близо е до гражданите. Моето разбиране, което датира от известно време, защото вече не съм съвсем млада в политиката, но винаги са ме учили, че решенията трябва да се взимат на най-доброто равнище като се зачита от една страна ефикасността на действието на Европейския съюз и от друга страна да сме близко до гражданите. Ето това са основните елементи, които не споделям. Разбира се, ще представя изменения. Надявам се да успеем да се споразумеем и да кажем, че Европейския съюз се управлява от други принципи, не от субсидиарност. Субсидиарността е само един инструмент, с който разполагаме, за да подпомогнем взимането на решенията на адаптираното ниво. Също да се повтарят въпросните оранжеви, жълти, червени картони и не знам докъде ще стигнем с всичките тези картони. Не смятам, че това е най-добрия начин за да ангажираме националните парламенти и тревожа се смятам, че сме единствения парламент, който иска да ограничи собствените си правомощия. Нямам кой знае колко дълъг опит като депутат, но се тревожи, че от една страна искаме да имаме повече правомощия спрямо съвета и комисията, от друга страна даваме всички а, правомощия на националните парламенти и си намаляваме нашите възможности. Но със сигурност предполагам, ще разглеждаме това по-задълбочено по-нататък. Ето това са ми първите впечатления и се радвам че ще имаме още дискусии с господин Карим, а иначе ценя много неговите виждания, разбирания и стрикност. Благодаря. А сега господин Добротон. Бих искал да отговоря накратко на госпожа Делво. Тя повдигна един дебат по същността много важен дебат. Казвате, че принципа на субсидиарност не е управляващ принцип на Европейския съюз, но член 5 от договора за функциониране на Европейският съюз му отделя огромно значение. Това е един от основните принципи, дори да, ни, да не е съвсем водещ. Така казват текстовете, нима не ги познавате. После, относно причините за евроскептицизма, нека да съм по-експерт, да покажа, че съм по-експерт от вас. Аз съм евроскептик. Защо е ста, се стигна до там? Не защото няма солидарност и достатъчно интеграция. Напротив, точно обратното, защото има твърде голямо вмешателство на Европейския съюз в националните политики. И ако искате дори малък шанс да спасите Европейския съюз, колкото и да е късно, може би точно чрез субсидиарността. Може би ще трябва да се Слушайте в господин Карим. Може би това ще е последната услуга, която той ще ви направи преди да напусне този Европейски съюз, а именно да ви покаже пътя а, за този Европейски съюз. А аз лично няма да остана, аз съм противник. А, госпожа Делво, а, вижте, не се изненадвам да чуя, че господин Любротон е, е евроскептик. Това не е нещо ново. Готова съм да водя дебат и мисля, че ще има възможност да дискутираме, но просто по принципа за субсидиарност искам да кажа, че наистина, като чета параграф 1 от доклада, просто там се говори само за принципите за субсидиарност. Това е и че там се казва, че това са водещи принципи на Европейския съюз. Не, не мога да кажа така. Просто мога да кажа, че пропорционалността и субсидиарността а, са едни от основните, но не, че те са всичко. Аз също си познавам текстовете. Благодаря. Други желащи да вземат думата. Господин Карим, можете да направите заключение, ако желаете. Дата на изменение. Каран срок 11 октомври вечерта. Благодаря. Господин председател, благодаря за дадените детайли за измененията. Да, ясно е, че има един широк политически дебат а, около задачата, която ми поверихте вече от тук известно време насам. Благодаря на всички колеги за забележките, особено за това, че казахте колко години вече аз си надграждам в една и съща посока. А, да, наистина, посока на пътуване. Да. Идеята беше вие да подсилите Европейският съюз във всяка една от държавите членки. Аз смятам, че постигнахме известни успех, известен успех в някои инициативи. Някои от колегите Ангелика Ниблер и други. Показаха на къде е посоката. Няма да влизам в подробности в дебати, които вече сме водили. Просто искам да кажа, че докладът надгражда много адекватно на това, което съм се опитвал да направя преди. Нещата за мен си остават така, както са. Усещането е същото. Просто просто тук се представих много по-открито, отколкото в една последна дискусия, която водихме преди време. А именно, а, оценявам политическия контекст, а, в, а, от който идвате вие и внасяте тук та, тема за размисъл в дискусията. Но просто а, Чухте и други коментари от колегата зад мен. Може би наистина това ще бъде последната ми услуга, която правя на Европейския съюз. А, без значение къде ще бъда и дали ще съм в Европейския съюз или не, винаги ще се моля за доброто на Европейския съюз. Благодаря. Благодаря за вашите коментари. Благодаря най-вече за последното изречение. А, със сигурност не се и съмняваме, като се има предвид времето, което изкарахте в служба на този континентален проект за обединение, като се има предвид, че ви идвате от един остров. мисля, че наистина трябва да се уважава всичката работа, която сте осъществили и вашите възгледи като лице. А други желащи да вземат думата? Не. В такъв случай стигаме до следващата точка от нейния ред, а, иначе госпожа Кавман. А, не, така казвам, госпожа Кавман. Благодаря, господин председател. Тъй като времето напредна ще бъде кратка, това е едно становище по доклад за собствена инициатива. Е, става дума за контрол върху регистъра и е, състава на групите експерти на комисията. Дискусията за е, се води в, с, ком, вече от много време се води с комисията по бюджета. Ние сме в диалог с комисията. Е, която предложи хоризонтална подход към експертните групи. Е, аз ще представя накратко становището с е, поглед върху доклада от Де Йонг, да се спра върху тези точки, които трябва да бъдат допълнени или доуточнени. В тази връзка е, ще спомена три въпроса. Единият е въпроса за е, съставането на тези, състава на тези експертни групи. В нашата дискусия по темата през юли колегата Буда е, каза, че опита и квалификацията на експертите трябва да бъдат основни определящи критерии. Аз съм го отразила в становището. Е, според мен, като втори въпрос, трябва да засегнем е, темата е, баланс между тези е, експерти, да разграничаваме економически и неекономически интерес между тях, е, да има достатъчно представителство и на економически, и на политически интереси, както и въпросът за недостатъчно представените е, групи, като например от малки и средни предприятия, които не по, би трябвало да получат финансова подкрепа за тази си е, роля. И е, накрая, важно е според мен е, комисията да гарантира една а, е, временно предоставяне на, на всички документи и информация е, за делегираните правни актове. И разбира се, актовете по изпълнение също. За съжаление обаче, Текст за тези е, актове е, не, е готов. Аз ще предложа, ще внеса изменения в този смисъл. Срок е, срока за внасяне на предложение за изменение е до петък тази седмица. Надявам се, че ще приемете моето становище. Благодаря, госпожо Кауфман. Господин Буда иска думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчицата за е, становището и представенето му. Наистина тя обхвана темата доста е, задълбочено. Важно е да помислим по въпроса за експертните групи. Съгласни сме, че Комисията и съвета е, се възползват е, от тези експертни групи и затова трябва да гарантираме е, прозрачност по отношение на състава им. Разбира се, възникат въпроси и свързани с конфликта на интереси. Същевременно ни трябва да има балансирано на представителство отчетност на тези групи експерти. Комисията трябва да помисли и за финансово подпомагане на експертите, на експертите групи. Предвид на нужното е, да се прави, това, което е нужно да правят комисията и съвета, е, те трябва да формулират не само, да търсят не само теоретично и практическата е, е, така, страна на нещата, когато е, търсим и, и се, искаме предложение за регламенти, е, мисля, че е, хората в тези групи е, нямат е, винаги достатъчно опит с практическия е, е, живот, например, когато става дума за селско стопанство, необходимо е да има експерти, които са кооптирани от съвета и комисията е, експерти, които имат практически опит е, в прилагане на законовите текстове. Благодаря. Друг не иска думата. Е, сега да минем на следващата точка. Това е доклада на господин Зеска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 Е, всъщност този доклад трябваше да бъде преработен. Е, господин Свобода любезно ме помоли да представя този доклад, който е свързан с промяната в процедурните правила е, на парламента. Цялостно преразглеждане на правилника за дейността на парламента. Е, комисията АВКО вече работи по тази тема, но ние изпитваме сериозни съмнения във връзка с изключителните правомощия на Комисията по правни въпроси. И е, този е, въпрос е осветлен е, в документа на докладчика. Е, аз искам да се спра на две точки. Първо, имунитета. И е, второ, правното основание. Е, може би се спомняте, господин е, председател, ние вече обсъждахме въпроса за имунитета и имаше и известни идеи. Така че тази процедура би могла да бъде съкратена. Но това може да доведе до това е, отнемането на имунитета, снемането на имунитета да не се гласува в пленарна зала. Идеята е решението да бъде взимано от Комисията по правни въпроси. Е, имам предвид е, молбата на заинтересованото лице снемането на имунитета да се гласува в пленарна зала. Ние не можем да се съгласим с такава идея. Има изменения, които са подкрепени от всички координатори и е, тази процедура, която е, е изтърпяла изпитанието на времето, е, трябва да не търпи промяна. Има и други точки, на които искам да се спра. Първо, правното основание. Има изменения по прилагането на новото интеринституционално споразумение. Е, текстът, е, изработен от комисията АВКО, подвежда, е, подвежда по някои правни въпроси, а именно има тълкуване и концепция в е, доклада на АВКО във връзка с задълженията и вътрешната процедура на други институции. Е, това е абсурдно решение, е, защото специално този документ засяга само единствено Европейския парламент. И тук най-ненадейно се предлагат решения и за други европейски институции. Това е недопустимо, господин председател и е, може да бъде е, успорено от когото и да било. Има и други идеи. Има и други идеи, е, които трябва да бъдат доизяснени, а именно субсидиарността, делегирани актове и актове за изпълнение, а също така и спорове по член 256 е, международни споразумения и законодателни предложения. Има и други точки, може би не са толкова спешни. И едва ли е необходимо да ги обсъждаме прекомерно. Благодаря, господин председател. Председателя, благодаря. Е, госпожо Кофман, отново имате думата. Сърдечно ви благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Цвевка за, за това, че представи доклада. Искам две неща да засегна. Първо, въпросът за имунитета, който колегата Цвевка засегна мисля, че е много важен, много важно при, да останем, да запазим тази процедура. Това е едно системно гласуване, е, при, е, който е, се изисква при всяко, всяка промяна на имунитета в пленарна зала. И не виждам защо трябва да променим тази процедура в момента. И от гледна точка на правната сигурност е важно наистина да гласуваме в пленарна зала и да запазим тази процедура. Това е нещо, което искам да подчертая отново. И другото, бих искал да помогля господин Цвевка е, да да сподели това и с колегата Слобода като докладчик. Един въпрос, по който имам сериозно съмнение. Това е една е, ситуация, е, по която мисля, че моята, мнозинството в моята група няма да се съгласи. Това е да се промени процедурата за проверка на субсидиарността в е, е, този парламент. Член 42. Е, тук предлагам по него да се въведе нов абзац под точка А е, с колегата Карин говорихме за субсидиарността и мисля, че ние в правната комисия можем да се гордеем, че тази комисия наистина е, има правомощие, отговаря за, за доказване на субсидиарността в е, парламента. Но колкото това предложение това всъщност ослабва правомощията на тази е, комисия, защото това означава, че всички комисии могат същевременно да се занимават, да третират тази тема. И е, този въпрос за субсидиарността може да се прехвърли от една комисия в друга. Това ще доведе до една самоцелно е, така третиране на въпроса и мисля, че няма да, да бъде приемливо за работата в е, е, този парламент. Според мен тук е, липсва нещо друго. Не само това, че трябва субсидиността да се проверява в, в, в тази комисия, аз лично смятам, че е, това трябва да остане правомощие на тази е, комисия и член 42 е, е, първи параграф е, да не се променя, да остане в е, вида, в който е в момента. Благодаря. Няма други изказвания. Чудесно. Сега да минем на следващата точка от дневния ни ред. Мадам Комодини, досете лето. Госпожа Комодини, на която беше ред отсъства. И така, е, сега се заемам с следващия въпрос, а именно правното основание. Е, по време на последното ни заседание обменяхме възгледи върху правното основание на предложението за регламент по инструмента допринасящ за стабилността и мира – е, мисля, че това ще помогне на колегите, които още се колебаят и не могат да си изградят ясно становище по тази тема. Лично аз смятам, че комисията е избрала правилното е, правно основание, а именно сътрудничество, е, помощ за развитието и техническо и финансово сътрудничество. Както казах е, последния път, основната цел в предложението е да бъдат закрилени цивилни лица в зони на криза или при трудна политическа ситуация, която отслабва сигурността на населението, за да се насърчи устойчивото развитие економическо, социално и в областта на околната среда във въпросните страни е, военното измерение на инструмента трябва да бъде вписан в по-цялостен контекст, е, защото изключителният характер на военната помощ показва, е, че тази съставка може да бъде използвана е, само е, като последно средство, до което се прибягва. Единственото оправдание би било сериозна заплаха за институции в дадена държава за защита на основните свободи и на правата на човека на населението, при условие, че институциите на въпросната държава не могат да направят повече нищо. От друга страна обаче, сътрудничество за развитието може да има много слаб резултат, ако защитата на правата на човека не е осигурена. Така че от само себе си се разбира, че подобно измерение, а именно военна помощ, трябва да бъде предвидено почти като непосредствено средство, до което се пребягва след първоначалната помощ. Искам да кажа, че по предложението изрично се забранява този инструмент да се използва за цели на финансиране на военни обучения, за финансиране на доставки на оръжие или на боеприпаси. С други е, думи, ако този регламент трябва е, да бъде свързан с политиката за сигурност или за отбрана, то това би било недопустимо. От друга страна, искам да ви напомня, че трябва да имате предвид, че това са основните доводи, е, които трябва да бъдат взети предвид от Комисията по правни въпроси, защото това е водещата комисия, която трябва да преценява доколко е целесообразно да има или да няма такъв инструмент и при какви условия да се мисли по неговото изграждане. Е, съобразно информацията, която можахме да получим, водещата комисия е, като цяло се придържа към линията, която току-що ви обясних, така както направих това и последния път. Но е, тъй като имаше искане за анализ на правното основание възоснова на политически доводи, ще изложа политическите доводи, поради които смятам, че е целесообразно, е целесообразно е, да бъде запазено първоначалното право. Ако запазим настоящото правно основание, е, приложимата процедура би била обикновена законодателна процедура, е, чрез която европейските депутати могат да се уверят, че този инструмент се използва надлежно, а именно за посочените хуманитарни цели – а, е, е, така, тъй като ако, ако изберем обаче политика за сигурност и обща отбрана, то не само Европейския парламент, но и Европейския съд ще бъдат изключени от законния политически контрол, ще бъдат изключени също така и от бюджетния контрол. Тоест, като цяло, почти всичко ще ни обегне. Искам е, да привлека вниманието ви върху това, че част от бюджета за тази политика в момента се доставя пряко от държавите членки и решенията се взимат с единодушие единствено от съвета. Някои колеги ми казаха, че искат да се запознаят със становището на правната служба, както на Европейската комисия, така и на съвета, върху е, това, доколко това правно основание е правилно, докато получим официален писмен отговор от тях, Бих искал да приканя представителите на тези институции да изложат възгледа си, в частност искам да се обърна към представителя на Европейската комисия, за да чуя какви са доводите, причините, поради които е направен този избор и дали този избор ще бъде определящ за следващи сходни инструменти. Това е анализа на правните доводи, е, както и на политическите аргументи. Благодаря ви. Очаквам вашите коментари, колеги. Госпожа Райнер. Äh, благодаря, господин председател. Е, наистина това, което представите тук е много е, смислено и ви благодаря за аргументацията ви. Но бих искал въпреки това да помоля за малко търпение нашата докладчица в Сянка, която отговаря за тези тема, която се е, занимава с нея много сериозно. Е, зная, че тя днес е, се е здобила с един малък дънакоплатец е, и я поздравявам за това, но все още нашите дискусии по въпроса не са довели до резултат. Това не е много радващо, но е, трябва да стигнем до извод по тази така гореща политическа тема. И не би трябвало да е, продължават да се прехвърлят, е, да хвърчат искри, да се препращаме и прехвърляме аргументи. Затова ще помоля още малко, за още малко търпение. Е, за да чуем всички изчерпателни мнения и становища, тъй като политически темата е много гореща, а времето изтече. Така че, накратко казано, моля ви още малко, за още малко търпение, ние работим сериозно по въпроса. Благодаря. Да, без съмнение очакваме докладчика в сянка от вашата група да бъде тук. Е, всичко, което е неизбежно, може да чака. Някой друг иска ли да вземе думата по темата? Господин Зевка. Благодаря. От името на НП искам да кажа, че споделяме а, мотивацията, която е представена от докладчика. Да, много сериозен е въпроса. Може би не толкова комплексен, колкото някои се опитват да го представят, но все пак имаме нужда да се консултираме и да изчакаме за тези, които а, ще се бъдат там, когато се вземе решението, както и да уважаваме тези, които го изготвят. И така, някои изказват съмнение, опасение, че правното основание, което се прилага за политиката за развитие, може да послужи за въвеждане на военни операции в трети държави. Това е недоразумение. Не трябва въобще да има такива становища. Напротив, господин Кавада ни показа, че инструментът всъщност ще бъде много полезен, когато се опитваме да решим конфликтите. А, или когато се опитваме да работим по превенцията на конфликти. Ние имаме сходни становища и от АФЕС. Така че смятам, че наистина работим много тясно сътрудничество с тях. Нека просто да изчакаме становището на други колеги и след това ще вземем решение. Благодаря. Да, разбира се. Ще чакаме да има един политически солиден текст. Има ли други желаящи да вземат думата? Не виждам. Комисията би ли желала да каже своето становище? Да, накратко. Благодаря, господин председател. Казвам се Жан Леви и чух вашия призив и забележката, която направихте за а, повече комуникация от правните служби, искането на, на юридическо становище към комисията. На този етап не съм получила отговор от правната служба на комисията вашето искане е тръгнало към тях в петък, така да се каже, изпратено е в петък. Сигурно са го получили, но а, още нямаме писмено становище по това предложение, но просто правната служба потвърждава, че е участвал в подготвителната работа за днешните документи. Сандра Мартел е тук, тя е от юридическата служба и би могла да ви даде някои допълнителни елементи, които ще ви помогнат. Ще й дам думата, ако сте съгласни. Благодаря за вашето участие. Благодаря. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Както вече обяснихте, комисията е предложила изменение на инструмента за добринасъщ за стабилността и мира. Целта е да се уточни при кои обстоятелства се подпомага капацитета за сигурност, включително въвеждането на на военна служба по член 209 и 212 в името на търсенето на устойчиво развитие в партньорска държава. Предложението се приема от Европейската комисия с подкрепата на правната служба на комисията тази правна служба участва тясно в изготвянето на предложението. Ние подкрепяме избора на правно основание, така както е обяснено в обяснителния меморандум и в законодателния текст. Сега, относно правното основание, то проистича от принципа за прехвърляне на правомощията базирайки се на доброто правно основание. Като си има предвид широкия обхват на сътрудничеството, така както го тълкува съда и така както е отразено в обележките ви, господин докладчик, считаме, че финансирането на изграждането на капацитет в сектора на безопасността по членове 209 и 212 в рамките на споразумението не може да бъде изцяло изключено само заради военния характер на ползващите се. За сметка на това признаваме, че мерките не попадат в политиката за сътрудничество на Европейския съюз, но пък съответствено на друга политика. Тоест, изграждане на капацитет, военен капацитет и капацитет за отбрана отговаря на член 40 по политиката за отбрана и сигурност. Това не е нашето предложение. Все пак, тук се спирам на, две различни, на два различни елемента, два такива основни. От една страна приемането на целите за устойчиво развитие и също преминаването на старата директива в инструмент за допринасящ за стабилността и мира, което всъщност дава повече елементи и позволява да се финансира военния капацитет на дадена държава. Тъй като а, имаме раз, а, разлика с предишните текстове, все пак нека да кажа, че ще има по-разширено предложение. Но а, всичко зависи от обстоятелствата. А, например, когато имаме една нефункционираща държавна институция, която не дава а, включващо и мир на общество. Тоест, функциите на обществото не могат да бъдат гарантирани от гражданските власти. При такива обстоятелства считаме възможно да надхвърлим стандартния ред, т.е. да се използват военни сили, така както е предоставено то по преразгледаната директива. В такива случаи смятаме, че а, целта за постигане на устойчиво развитие в дадената държава може да се постигне само с финансиране на военна сила, а, която да налага правовата държава в партньорската право, а, върховенството на закона в партньорската държава. И а, всичко зависи вече от а, самите обстоятелства. Като се изключат тези обстоятелства, много специфични обстоятелства, предложението на комисията изисква а, оценка случай по случай, дали имат на лице такива обстоятелства. И а, разбира се, трябва да намерим най-подходящият европейски бюджет за допринасянето на тази стабилност. Но това, което не е а, право, е всъщност не се предлага а, общо решение за отбраната. Просто се дава някакъв обхват и точно това можете да видите в обяснителния меморандум във връзка с оценката на въздействието, където се казва, че ако искате да работите изцяло по цели, целостността на, на обхвата, а, да разгледате както и военните, така и чисто отбранителните функции, в такъв случай може би ще ни са ни нужни допълнителни бюджетни средства. Така че а, това е важен елемент от анализа. А, това са разясненията, което можех да ви дам и очаквам а, вашите коментари. Да, но а, доста хора в тази зала не знаят какво е CBSD. Бихте ли ни каз... обяснили, госпожо? Извинявайте, наистина съжалявам. Това е изграждането на капацитет в подкрепа на развитието и сигурността това е всъщност в происхода на предложението, защото когато започнаха дискусиите в службите на комисията и във външната служба, това беше през 2015 и доведе до приемането на едно съвместно комунике за изграждането на капацитета в полза на подкрепата и защитата. А, това беше през април 2015. И също имаше а, предложения за допълнителни финансови инструменти. А след това имаше оценка на въздействието а, по пълния обхват на този капацитет. Да, сега вече стана по-ясно. Благодаря ви. Има ли други а, желаящи да се изкажат? Няма. Аз лично нямам какво да добавя. Мисля, че нещата са ясни. И а, ще има и допълнителни изменения. Благодаря за вашето предложение. И така, както е а, решено за секретарята, трябва да отида на една друга среща. Сега оставам госпожа Делво да води а, председателството. А, виждате, наистина имаме субсидиарност. Благодаря ви.

Euh, И така, пристъпваме към 14-та точка от дневния ред. А, 14-та точка. 14 та точка. Решение за изпълнение на комисията от 30-та относно еквивалентността и така нататък. Госпожа Ферара я няма. Ако няма възражение, можем да приключим. Е, това беше последната точка от е, публичното заседание. Сега пристъпваме към заседанието при закрити врата и за това е, бих помолила тези, които нямат право да останат на заседанието при закрити врата, да ни остават е, сами. Една минута прекъсване на заседанието, за да могат всички да напуснат, е, всички да напуснат залата.